Благодаря. Господин Сорин Мойш напусна групата на социал-демократите от 22 ноември 2017 година и се присъедини към групата на НП в решението в сила от 29 ноември тази година. Дълго съобщение.